Колеги, господин Бощинаро, нека да започнем с заседанието, моля. Per piacere, iniziamo la seduta. Primo punto all'ordine del... Нека да започнем със срещата. Първо имаме съобщения за решенията взети по време на заседанието на координаторите тази сутрин. Координаторите ще е, направят становище по отношение на преработването на директивата за ОВОз и решиха доклада да бъде поет от групата ГУЕ. На следващо място точката по отношение на шистовия газ. Координаторите решиха да оставят петицията отворена за по-нататъчно разглеждане и междувременно ще следим действията, предприяти от Комисията по околна среда към парламента и от страна на Европейската комисия. Освен това, на 5 декември ще има изслушване по отношение на инициативата за хората с увреждания. Очаква се и ние да участваме но все още очакваме официалната програма за този форум. Очакваме да ни я изпратят. Европейския форум на хората с увреждания организира тази а, среща и след като получим дневния ред, ще информира колегите за детайлите. Освен това, по време на заседанието на координаторите имаше предложение от председателя на ГОЕ да се включи в участието на нашата комисия оценка за въздействието на економическата криза върху положението на хората с увреждания. Изслушването по отношение на гражданството в Европейския съюз предвидено за 19 февруари 2013 година. Бе разгледано по време на среща на, координаторите, но работата все още е в процес на развитие, така че очакваме да получим в бъдеще официалната програма и щом това стане, ще информираме колегите за това каква е програмата по отношение на това изслушване. Координаторите предложих още няколко точки. Зелените имаха предложение за покана на комисар Шевкович или по-скоро заместник председателя Шевкович да говори по административни въпроси и да ни информира за състоянието на новия регламент за доброто управление. Още веднъж отложихме дебата за възможността за вътрешни правила на самата комисия по отношение на организирането на мисии за установяване на фактите. Това ще се разгледа най-вероятно като въпрос на следващото ни заседание, като за основа ще използваме предложението на ЕНП от преди няколко месеца. ЕНП също така поиска а, известна информация за събитие, организирано от Европейската комисия, като членовете на комисията по петиции трябва да участват. Разбира се, секретарията ще ни информира по отношение на това събитие по-нататък. Нямам други съобщения. Ако няма никакви възражения, мога да считам, че резултатите от среща на координаторите са приети. Тъй като никой не иска думата, минавам на 13-та точка от дневния ред, а именно петиция 1252 от 2011 година, внесена от господин Галасо и господин Оснато и а, след това а, петиция 0088 от 2012, внесена от Дария Бонфиети, като а, са подкрепени с 96 подписа първата петиция, а, свързана е с заключения а, по а, самолетната катастрофа Устика. Втората петиция е свързана с затрудненията, изпитани през всички тези години при разследването на тази трагедия от Устика. Става въпрос за трудности при съдебното сътрудничество между държави членки на Европейския съюз. Госпожа Бонфиети е тук. Тя ще ни представи за 5 минути своята мисия, а, своята петиция. Извинете. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, искам да благодаря на председателката, както и на всички вас, за желанието да ме изслушате и за вниманието. На първо място искам да кажа, че целта ми тук не е да посочвам с пръст кой е виновен и кой не, а по-скоро да ви представя затрудненията, пред които е изправена прокуратурата на Италия при разследването на това масово убийство, така да се каже, и също така да направя съпричастен Европейския парламент към трагичните обстоятелства в инцидента от Устика. Също така искам да кажа, че това тъжно събитие не бива да се счита само като такова, което е се е случило просто в Италия и само италианците трябва да се притесняват за него. От Балония към Палермо пътува самолет и изведнъж това става 80-та година. Изведнъж е, изчезва от радара на въздушния контрол, така че всички в един момент пътници падат с самолета. По този въпрос има доста неизяснени неща, доста дълго време се покриваха. Дори хората в военновъздушните сили на Италия твърдят дълго време, че има ам, конструктивен дефект в този самолет и това е причината той да падне, защото не е имало други полети. Обаче има а, друго доказателство от радара, което съм приложила към материалите, но за съжаление, поради това мълчание, дълги години са унищожени много от доказателствата. Искам да подчертая въпроса за международното сътрудничеството. Има група от експерти от НАТО, както и италиански съдия, които участват в събирането на материалите по този казус. Твърди се, че в небето не е имало друг самолет, но през 1989 година има заключение, че този инцидент се дължи на военна намеса, защото е имало стрелба по този самолет и това е било акт на война в този момент. Имало е международни полицейски действия, които обаче са били под прикритие, не са били известни. Съдията заключава, че не са дадени обяснения за това, което всъщност се е случило. Мисля, че правата не само на тази местна общност са, намалени, но, са, са накърнени, но и на цяла Италия. В Италия се разпространяват лъжи, унищожават се доказателства и поради това искам да подчертая изключително липсата на сътрудничество от Франция, Белгия и Германия по този въпрос. Този инцидент се случва не само на италианската граница, но и на граница на Европейския съюз. Това е проблем на европейското небе, европейското морско пространство на Белгия, на Германия, на Франция, защото техните самолети също летят също въздушно пространство. Тайните служби на Италия подозират, че стрелбата е дошла от Франция, но е имало един конфликт, който след това е дефиниран а, от север на юг през 80-та година и все още съществува възможността от нахлуване на съветски войски. Държани са като заложници морски пехотинци и е имало а, много големи притеснения по отношение на ядрени действия в Ирак. Има голямо напрежение по това време с Либия. Имало е обявено бедствено положение на либийската граница, като а, на помощ на Египет по този въпрос се притича американски военноморски кораб. Много военни полети се провеждат по това време и включително през нашото въздушно пространство. Така че самолета DC-9 е можел да попадне на всевъзможни сценарии – като казвам нашето небе, нашето въздушно пространство, нямам предвид само италианското. Става въпрос за международен контекст. Правото на живот, на безопасност не са само права на италианците. Това не са неща, които зависят от границите. Благодаря ви за това, че представихте своята петиция. Сега давам думата на господин Томас Косуто от Европейската комисия и се надявам той да има нещо да добави относно некомпетентностите, които бяха подчертани от вносителя на петицията. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се на италианците, че няма да говоря на италиански, ще говоря на английски. Искам да припомня, че комисията е напълно запозната с казуса Устика и вече повече от 30 години след тази трагедия роднините на жертвите все още очакват правосъдие. Както вие споменахте, опасявам се, че по Лисабонския договор положението остава същото. Комисията няма компетентност да се намесва в ежедневното управление на правосъдните системи на отделните държави членки. Тоест това попада в компетенциите на органите на самата държава членка. Комисията, за съжаление, трябва да каже, че Италия и още други две държави членки не са ратифицирали конвенцията от 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела. Тази конвенция вече е а, правно задължителна за останалите 24 държави членки. Освен това, искам да подчертая, че комисията е представила един цялостен пакет от мерки в полза на жертвите на престъпления, като се защитават стандартните права на жертвите на престъпления. Това е прието от парламента и от съвета в началото на октомври тази есен и ще влезе в сила този пакет от мерки съвсем скоро време. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Има ли желачи да се изкажат по този пранк? Господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, скъпи колеги, става дума за едно много тревожно е, събитие. Става дума за инцидент, който е безпредседентен в историята на европейското въздухоплаване. Става дума за жертви, граждани на една самолетна катастрофа в европейското въздушно пространство и не става дума за комунистическият блок, защото там може да приемем, че това би станало, но става дума за въздушното пространство на Европейския съюз. И а, причините за тази трагедия а, изглежда се прикриват. Има много сенчести страни на цялата, в цялата тази история. Цялата процедура, всички действия, цялото производство, което е образувано на времето, страдат от тези недостатъци. Жалбите пред съдебните инстанции жалбите свързани с имуществото на загиналите. Но в случая не става дума за някакъв частен самолет. Става дума за един самолет на гражданската авиация, който пада изведнъж, не се знае защо, изчезва от екраните на радарите и съществува цяла поредица от средства за наблюдение на въздушното пространство на водните акватории, на земните пространства. И всички обаче тези средства за наблюдение по никакъв начин не спомогнаха, за да се изясни причината за този а, инцидент. Човек се пита как е възможно все още тази мистерия да не е била разплетена. И всички не напразно се питат как е било възможно да не се знае и до сега какво всъщност е станало с този самолет? 30 години минаха от тогава. И потомците на загиналите все още не знаят какво се е случило с техните близки. Те не знаят е, защо и как са загинали техните родители. Тук не става дума за някакви политически решения. Става дума за един е, фундаментален, основен въпрос. анкети, и то сложни разследвания са водени, опити да се намерят отговори че се правят, как и защо е станала катастрофата. Но мисля, че реакцията на комисията днес е неприемлива. Защото, пак ще повторя, става дума за страна членка на Европейския съюз. И фактът, че един италиански съдия поставя под въпрос доверието в институциите на собствената си страна, че той споменава нежеланието за сътрудничество при разследването на катастрофата е нещо абсолютно безпредседентно. Нещо, към което ние не можем да останем безучастни. И за това смятам, че е необходимо е, да се настоява, да се направи нещо. Декларацията на господин, е, на президента, председателят е, на парламента, господин Шулц, е напълно обоснована. Аз не бях запознат с нея, но мисля, че той има право. Необходимо да се хвърли светлина върху този случай. Защото ако не се хвърли обилна е, светлина върху този случай, може и в други случаи да се правят опити за скриване на истината, а отговорните да е, не бъдат наказани. Ако това се допусне, общественото мнение няма да има доверие в нас. Знам, че в много случаи е, съществува желание за скриване на истината. Познаваме е, обясненията, запознати сме с обясненията на представители на НАТО е, по време на войната в Балканите. Става дума, че има там съпътстващи щети, но днес, през 2010 година, подобни отговори не могат да бъдат приемливи. Затова настоявам тази петиция да остане отворена. Наред с това смятам, че комисията трябва да вземе всички необходими мерки, за да може италианската страна и италианските е, граждани да получат пълен достъп е, до обстоятелствата, свързани с тази трагедия. До сега не е ясно кой е отговорен. Е, и поради това не може да искаме наказателна отговорност, но може да искаме спазване на закона. И европейските граждани, гражданите на Италия, да имат справедлив достъп до фактите, до истината. А, истината не може да се скрива по този начин. През миналото лято на комисията много внимателно следеше събитията в Румъния. Тя много внимателно следеше действията на румънските съдебни власти. И това беше правилно. Но аз смятам, че комисията трябва а, да бъде също така, така усърдна, когато става дума за изясняване на обстоятелствата, при които са загинали 84 души. А, комисията трябва да действа по-енергично. Има средства, не много, но има средства, които могат да се използват, има записи, има доказателства, има доказателствени материали, има протоколи от тези, които са слушали и наблюдавали събитията в европейското небе. Всичко това може да бъде внимателно анализирано, за да могат да се намерят адекватни отговори на а, въпроса. Могат да се използват всички данни, които обичайно а, биват използвани при а, самолетните катастрофи. Стига да има желание да се хвърли светлина върху случаят. Защото става дума за една истинска стратегия, трагедия. И, по времето, когато това се случи, Европа беше разделена на два противостоящи блока – между тях може да е имало конфликтни ситуации, но подобни ситуации и конфликти не би могло и не би трябвало да има в сърцето на Европейския съюз. Благодаря, господин Карон. Комисията по петициите и вие лично, госпожо председател, трябва да обърнете необходимото внимание на тази трагедия, как го го напомни преждеговорившият, случаят заслужава да получи отговор. 30 години, моля ви се, 30 години минаха а, от тази трагедия. И мисля, че сега сме изправени пред едно положение, в което комисията не е компетентна. А не е компетентна, защото става дума за един случай, който е в правомощията на националните власти. Но необходимо е също така да се констатира и очевидна, една очевидна слабост. И твърде бюрократичният подход към въпроса на органите на Европейския съюз. Комисията по петициите организира изслушване, но не бе извършена достатъчно подготвителна работа. Известна подготвителна работа бе извършена в парламента, но Европейската комисия не направи нищо, за да се приготви за това изслушване. Нейният подход би трябвало да не бъде толкова бюрократичен. Тя би трябвало да възприеме един прагматичен подход, който би помогнал да се възстановят събитията от преди 30 години. Пак повтарям, 30 години минаха от а, самолетната катастрофа. Къде са данните, с които разполагат а, заинтересованите страни? Защо тази информация не е предоставена на италянското правосъдие, за да стане ясно какво точно е станало в този трагичен ден? Като парламентарист, мисля, че можем да призовем комисията да бъде по-активна, а не само да ни казва, че а, е, тя не е компетентна да се намесва в, в, в е, действието на правосъдието в страните членки. Тя може, може да се призоват всички заинтересовани страни да сътрудничат с е, италианското правосъдие, за да може този случай да бъде изяснен колкото може по-скоро председателката. Има ли други желаящи да се изкажат? Изглежда, че няма. Вносителката на петицията, ако желая, може да се изкаже. Да. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на депутатите, които се изказаха. Напълно съм съгласна с господин Карон. Смятам, че Европейската комисия е имала възможност да се намеси. Искам съвсем набързо да изясна за какво става дума. Не става дума в никакъв случай за нещо, което е от чисто национален мащаб. За да може да се назове онзи, който е отговорен за тази стратегия, трябва преди всичко да знаем какво се е случило. Много усилия бяха положени, много години минаха, много от доказателствата са били унищожени, но италианските власти сигурно трябва да знаят какво се е случило тази нощ в италианското и международното въздушно пространство. Ясно е обаче, че отговорните не са италианци. Може би в Италия са скрити някои от доказателствата, може би не е работено достатъчно ефективно, може би не е било на лице достатъчно ефективно сътрудничество. Можем а, с часове да изброяваме възможните упреци. Аз бих могла да говоря с часове за слабостите на институциите в Италия. Но трябва да кажа, че отговорните са а, другаде, може би това да е Франция, Америка, Либия, Белгия, Германия, не казвам, че всички са виновни, но техни самолети са, а, са били във въздуха по това време. Мисля, например, за САЩ. Мисля за а, самолети, които принадлежат на европейските страни. Няма смисъл да заобикаляме истината. Става дума за едно, един случай, който е с международно измерение. Това е акт на война, на въздушна война. А какво значи това? Това значи точно това, което казвам. Става дума, че един въоръжен военен самолет, самолет с а, екипиран, а, за да може да убива. А, и затова ние сме сигурни, че един подобен военен самолет е присъствал от тази нощ в въздушното пространство на Италия. Тоест имаме нужда от сътрудничеството на всички тези страни и те трябва да помогнат на италианската съдебна а, власт. Благодаря, казва председателката. Благодаря на изказалите се колеги. Разбира се, аз не мога а, да съдя тук. Отношението на комисията очевидно е твърде бюрократично, както го посочиха някои колеги. Ще кажа, че това по отношение не само бюрократично, то е и повърхностно в известен смисъл. Очевидно, те не искат да имат нищо общо с този случай, но трябва да кажа, че всички съжаляваме, че Италия не е подписала споразумението за съдебно сътрудничество, което би помогнало да се изясни съдбата на жертвите от трагедията в Устика. Всичко това обаче не оправдава тишината, мълчанието, пред което сме изправени. Може, трябва да настояваме пред италянските власти да ратифицират тази конвенция колкото може по-бързо, но едва ли това би помогнало за решаването на проблема. Общностните институции а, съществуват, имат своите правомощия, те трябва да настояват за изпълняване на общностното право, на правата, залегнали в хартата за правата, която харта трябва да се прилага прозрачно. Тя въжи за всички е, европейски граждани, които имат еднакви права, имат е, право на еднакво правосъдие, което трябва да бъде еднакво, еднакво справедливо в целият Европейски съюз. Като се има предвид е, деликатността, извънреден деликатен случай е това, е, ще използвам възможността да пиша на председателя на комисията господин Барозо и на комисаря Шефкович, който се занимава с този въпрос, заместник председател на комисията, мога да пиша и на господа Аштон, е, върховен представител за външно действие, за да могат те в рамките на своите правомощия да се обърнат към страните, които имат участие в този случай, страни, които не проявяват една общност на солидарност, която се очаква от тях. Те не са действали солидарно с Италия, не са изпълнили своите задължения като членки на Европейския съюз. Благодаря. А сега минаваме към следващата точка от дневния ред. А това е 14-та точка. Това е петицията 1347 от 2011, внесена от госпожа а, Гомеш с испанско гражданство. Става дума за ареста и а, екзекутирането на баща й по време на гражданската война в Испания. Давам ви думата, госпожо, за 5 минути europeo porque en España no me lo... Благодаря на Европейския парламент. Надявам се, че чрез вас ще получа правосъди, защото правителството не прави нищо, а баща ми не е накърнил ничие права и нищо лошо не е направил. Аз съм дъщеря на този човек, който е бил член на Социалистическата партия и е бил убит още в самото начало на гражданската война в Испания. Ние не знаем дори къде а, той е погребен. Това винаги е било източник на много страдания за майка ми. Никога не сме и научили къде е неговия гроб. Писах до много архиви в Испания – ние получихме някои документи, които изпратихме до комисията по петиции. Искам да ви помоля да обърнете внимание на това, кои са датите, когато са били издадени тези документи. Тези документи са част от досието на баща ми. И от тях става ясно, че той е бил екзекутиран през 36-та година. а, документите говорят за годините 37, 41, 43. Какво означава това? И той е бил погребан в, мас, в общ гроб. И и също така са били конфискувани веднага след екзекуцията всичките му имоти, цялата собственост. И е ясно на испанското правителство, че този човек има наследници. Последният документ, който получихме е датиран с 1943 година. Той е стаден в Кордова. И това означава, че този документ е бил издаден 4 години след приключването на гражданската война това означава, че това досие продължава да съществува, след като не е било унищожено по време на гражданската война. Ние искаме да получим цялото досие. Изпратихме искане за това до съответните компетентни органи в Испания. И съответните компетентни органи, включително и съдебните органи, отрекоха правото ни да получим достъп до информация, което е погазване на нашето достоинство. Ние сме много благодарни на вас за това, че ни изпратихте отговор. Това показва, че ви ни изслушвате. Но чуваме от Европейската комисия, че правото на информация е право, което трябва да се упражнява лично и че не може да се прехвърля на трети лица. Това, което ние искаме, ние искаме да знаем къде е погребан нашия баща. И има три конкретни аспекта. Първо, искаме Испания да подпише Конвенцията на съвета на Европа за достъп до официални документи. Вече от много години съществува този международно правен акт, но Испания не се е присъединила към него. Как Испания може да спазва общностната политика, как може да зачита правата на роднините, на загиналите и защо на някои им се дава достъп до такива архиви, а на някои не. Също така необходимо е да се предприемат мерки срещу компетентните органи, които отказаха сътрудничество с мен и с цялото ми семейство. Нека се потърсят тези документи, за да знаем къде е погребан моят дядо. Също така много е важно да се установят местата на масово погребане на хора по време на гражданската война. И смятам, че майка ми трябва да получи обещетение за всичко, което се е случило. Затова, моля, оставете отворена нашата петиция. За майка ми е много важно да знае къде е погребен нейния баща. За цялото ни семейство е много важно да разберем къде той е погребан. Благодаря ви. Давам думата на Европейската комисия. Uh, much, Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да подчертая, че разбира се, това е един много деликатен и много емоционален въпрос и че ние го осъзнаваме напълно. Обаче ние се основаваме върху това какво може и какво не може да направи Европейския съюз. И съответно нямаме основания в европейското право за това да процедираме в отговор на петицията. Петиционерката се обърна на редица е в европейското законодателство, включително и решението на съвета, както също така и директивата за достъп до официални данни. Те се отнасят до разкриване и достъп до на личните данни, но това се отнася единствено и само до личните данни, т.е. до лицето, за което се отнасят тези данни, но не и до други лица, независимо от това в какви отношения те са с лицето, до което се отнасят данните. Т.е. тези данни не могат да бъдат предоставени на лица, които не са лица, чието данни съхраняват. Ние, разбира се, можем да съжаляваме за това, но текстовете на закона са такива, каквито са и ние не можем да намерим никакво по-различно тълкуване. Също така в петицията се визира Европейската харта за основни права, включително и правото за опазване на достоинството и други права. Разбира се, тази харта е много важна и ние искаме да се гарантира спазването. И искам да ви припомня, че хартата за основни права се отнася единствено и само до европейското законодателство и въжи за прилагането на нови законодателни актове. В момента, както вече казах, няма основания в европейското законодателство за нас да продължим работа по тази сложна ситуация. Отбелязахме това, че беше споменат съвета на Европа. Това също е един орган, който е различен от Европейската комисия. Ние сме различни институции, обаче ние отбелязахме, че Съдът по човешки права има друго определени правомощия в този случай. Европейската комисия, разбира се, не може да решава дали дадения случай попада в подсъдността на съда по човешките права, но ние мислим, че вносителите биха могли да се обърнат към съда по човешки права, без разбира се, без разбира се да предсказваме какъв е възможният резултат, тъй като съдът по човешките права е една различна институция и това, това не е институция на Европейския съюз. Благодаря ви. Господин Янес има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Европейската комисия и съответната служба за това, че сметна тази петиция за приемлива. Ако разгледаме историята на моята страна през последните 70 години и ако също така разгледате това, което се е случвало в тази комисия по петициите, muchas veces semejante o parecido. Y... нека да не забравяме, че много хора, хиляди хора са загинали в Испания по време на гражданската война. И нека да не забравяме, че тук имаме един човек, който иска да знае къде е погребан бащата или дядото на този човек. И ние се надяваме, че все пак тази петиция ще остане отворена. Признавам усилията на семейството ние получихме тяхната петиция, която наистина е много важна те искат да знаят как е бил екзекутиран техният баща и дядо. Дори тук не можем да говорим за екзекуция, тук може да говорим единствено и само за убийство, защото не е имало нито съд, нито присъда в случая. И това, което искат вносителки на петицията е да се направят анализи на ДНК, за да се знае къде е бил погребан той. Те искат да получат достъп до архивите, така че да могат да погребат останките на своя родственик. Също така те искат да възтържествува справедливостта. Те искат да бъдат отворени за тях архивите, до които те в момента нямат достъп за да могат да разберат къде са тлените останки на техния баща и дядо. Това е напълно разбираема цел. Тук става дума за това каква политика се провежда от испанското правителство и от другите компетентни органи в Испания. Тук не става дума за някакви политически или партийни пристрастия, става дума за историята на едно семейство. И всъщност не само за едно семейство, но и на много семейства на хората, които са били убити по време на гражданската война. Ние трябва да можем да отговорим на исканията на тези хора. Тези хора дори са били лишени от възможността да оплакват, да скърбят на гроба на своите загинали роднини. Просто семействата не могат да се примирят с тази ситуация, тъй като те дори не знаят къде са погребани техните близки. Ние, испанските политици, трябва да признаем, че не сме направили достатъчно за семействата на загиналите. Не сме направили достатъчно. и 140 хиляди са били хората, които са били убити без съд и присъда и които са били погребани в масови гробове. По този начин Испания се нарежда непосредствено след Камбоджа. Затова е важно правителството на Испания да може да отговори на легитимните искания на онези, които искат да погребат тлените останки на своите близки. Това, което за мен е потрясаващо е заключението на комисията. Комисията е много кратка. Тя пише в 11 реда, че Европейският съд по човешки права има решение по подобно дело, отнасящо се до Катин. Има хора, които са загинали, има хора, които са безследно изчезнали, но това, което е важно да проявим уважение и съчувствие към семействата на тези хора. И затова е важно да бъдат установени важните данни, отнасящи се до смъртта на тези хора. И И също така комисията завършва своето съобщение, че мълчанието на компетентните органи може да бъде окачествено като нечовешко отношение. И ние то в Европейския съюз често говорим за това колко е важно да се борим срещу мъченията, срещу нехуманното, унизително отношение. И за това трябва да се гарантира хуманно отношение и точно за това нашата парламентарна комисия трябва да подкрепи под петицията, която всъщност е доста скромна в своите искания. И нека да не забравяме, че загиналият е бил член на Социалистическата федерация на Кордова. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да се обърна към вносителките на петицията и искам да кажа, че лично аз искам да изразя моята почет към памета на техния загинала баща и дядо. Хиляди семейства в Испания се сблъскват със същия проблем. И на практика те очакват публично извинение, някакво обещетение, някакво извинение. И Нека да не забравяме, че по време на гражданската война се извършваше борба срещу фашистите. Затова първо искам да изразя почет към памета на загиналия. Неговото единствено престъпление беше, че той е бил лоялен към законното правителство, законно избраното правителство тогава. Тук в Европейския парламент често говори за гражданската война в Испания и, както каза вече моя колега, има хиляди семейства в Испания, които дори не знаят къде са погребани техните близки, загинали по време на гражданската война. Затова бих искал да ви помоля да се вслушате в моите думи на изразяваната от мен почет към загиналия. Тази петиция е изключително важна. Става дума за един проблем, който продължава да е актуален в Испания – и може да се постигне напреда чрез приемане само на един закон. Това ново законодателство би решило проблема, включително от гледна точка на обещетяване на онези, които са изгубили своите близки и собствеността си. Наистина необходимо е всички правителства да предоставят информация и да предоставят също така обещетения на семействата на загиналите. Искам да се ангажирам лично с това да ви помогна. Наистина трябва да получите цялата информация, от която имате нужда. Тя е от жизнено важно значение, тази информация. Що се отнася до Европейската комисия, то този въпрос не е само свързан с законодателството само с буквата на закона. Смятам, че е добре председателката на нашата комисия да изпрати писмо и до двете съдилища във връзка с възпрепятстване на достъп до информация. Госпожа Мацони може да изпрати едно приятелско писмо до тези съдилища, изразявайки своята загриженост и да помоли тези съдилища да съдействат за по-добър достъп до информация. А предлагам петицията да остане отворена, за да можем да следим събитията. Трябва да гарантираме това, че петиционерите имат достъп до информацията, която искат да получат. Това, което ние можем да направим, е следното предвид естеството на петицията и това, че тя се отнася до минали събития, мисля, че трябва да я оставим отворена и да следим внимателно какво се случва преди вносителите да получат изискуемата информация. Тази информация е важна не само за семейството на вносителките на петицията, но и за цялото испанско общество, защото става дума за терора в резултат от фашистски държавен преврат. este esfuerzo para hacer este seguimiento. Muchas gracias. Meyer. Romeva. Благодаря ви, господин Ромева. Благодаря ви, госпожо председател. И аз бих искал да благодаря на комисията за това, че съгласи да разгледа тази петиция. Благодаря особено за думите, които се съдържат тук в отговора. Смятам, че е много важно най-малкото да остане тази петиция отворена. Надявам се, че ще можем да отворим положително на исканията в петиция. Обаче две неща ми струват изненадващи. Първо аргументите на Европейската комисия, когато тя говори за защита на личните данни. Аз мисля, че от общност на гледна точка много е трудно да се регламентира този въпрос. Много е трудно да се разбере защо не е възможно да се получат тези данни. И още по-трудно е на семейството на загинане да разберат тези аргументи. Защо те не могат да получат тези данни? Затова много ми е странно да чета този аргумент за това, че личните данни са достъпни само за лицата, за които те се отнасят. Затова подкрепям мненията на колегите, че трябва тази петиция да остане отворена и също така съм съгласен с колегата Ямеца, че нашата председателка трябва да изпрати тези две писма и че трябва да настояваме да се получи тази информация. Искам да добавя още един трети аспект. Смятам, че е много важно да отчетем контекста в който се изисква само информация. И след толкова години демокрация в Испания е толкова трудно да се получи информация, че до тук са стигнали петиционерите. Това показва, че няма достатъчно механизми, които да работят ефективно в този процес на установяване на данни и получаване на обещетения. Затова смятам, че парламентът, Европейски парламент може да изпрати много ясно послание да поиска от съответните компетентни органи най-малкото да се изслушват тези случаи, поне да се обръща някакво внимание на онези, които са внесли подобни петиции или са отправили подобни искания. La Комисията отговори на петиционерите и каза, че единственото, единственият съдебен орган, извинете, е, е съвета, извинете, съда за човешки права. Според мен, мисля, че трябва да помислим за различни инструменти. Според мен би трябвало в самата Испания да може да бъде намерено решение на този случай за мен е много тревожно, че не се осигурява в Испания отговор на тези искания, които отправят петиционерите и много други хора. Госпожа Окин. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да потвърдя всичко това, което беше казано. Бих искала първо да благодаря на семейство за това, че са дошли тук и да благодаря на колегите, които са говорили. Изненадана съм. А, мисля, че е срамота. Е, срамота да слушаме подобни доводи. Обърнати абсолютно наопаки от това, което би трябвало да бъдат а, место да защитават гражданите, да защитават властите. Тря... Ние трябва да защитим гражданите от а, а, властите, а не обратното. Трябва да кажа, че никога не съм а, виждал а, и чувал подобни, подобни доводи. А, става дума за човек, който е изчезнал, който е бил а, екзекутиран и затова особено важно е в нашата комисия по петициите да се заемем с случая, който ни се представя. Не можем, разбира се, да кажем точно какво се е случило. Но можем да вземем, заемем политическа позиция. Много хубаво е, че ни се представя тази петиция. Сега три неща трябва да се кажат. Ако искаме да има помирение в Испания, трябва преди всичко да се разкрие истината. Значи трябва да има мир, истина и справедливост, за да може да има помирение. Иначе то няма да бъде възможно. След толкова, толкова години, след като демокрацията се върна в Испания, има сили, които все още искат да скрият истината в испанското общество съществува едно много дълбоко разделение. И ние, тук в Европейския парламент, трябва да настояваме европейската общественост, испанската общественост да научат цялата истина. Не става дума за а, конкретни случаи, за един или друг случай, в който да настояваме испанските власти да разкрият истината. Става дума за глобално разкриване на истината за тези исторически събития. Трябва да продължим да настояваме в този случай да, бъдат, да бъде разкрита изцяло истината, да бъде хвърлена светлина върху всички подобни случаи и а, е, става дума за решение на Европейският съд за правата на човека тук. Онези, които са подписали искането, а, знаят е, това, знаят по този въпрос вече се е изказал и е взел решение на Европейския съд за правата на човека. Защото, както ясно а, е, го казва а, Страсбургския съд, Става дума за противочовешки действия, античовешки действия, нехуманни действия, които не могат да бъдат защитавани, няма никакво правно основание те да бъдат защитавани. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на Европейската комисия за това, че каза изрично, че тази тема е много емоционална и деликатна. Съгласен съм с комисията за това. Наистина това са много емоционални, много деликатни въпроси. И сега искам да премина към самата петиция. Трябва да помислим за сегашната ни ситуация в комисията по петиции, защото има хора като господин Мартинес, които много добре са запознати с какво случва. Ние, разбира се, мислим повече с нас като европейци, по-малко като испанци. А това е към госпожа Алкен и Маргарет. Трябва да имаме план Б. Ние си спомняме, че ти, Маргарет, много често си казва, че ние испанците говорим много за Испания, без да мислим достатъчно за Европа. Може би не си ме разбрал, не съм искал да отправя някакви нападки към тебе, так му обратното исках да отправя комплимент към теб. Наистина, права си, трябва понякога да мислим повече за Европа. И бих искал. И се надявам, че ще ме разбереш правилно. Става дума за отваряне на една нова врата в тази комисия по петициите. И тук правилно каза колегата от Испания, че не става дума за десните или левите, за която да било политическа партия. За съжаление, през 20 век е имало толкова много войни, и конфликти. И днес ние отваряме една врата която да могат да дойдат хора, които да говорят за своите ня, причинени от Първата, от Втората световна война, от турската, от турската агресия срещу Кипър, от Балканските войни, от комунистическия режим. И ние отваряме тази врата в комисия по петициите и тук не става дума изобщо за каквито било политически пристрастия. Що се отнася до този конкретен въпрос. Получих писмо от Министерството на правосъдието, в което се казва, че някои мерки са били предприяти. И предишното правителство на Сапатеро и сегашното правителство на Мариано Рахой са били са предприели много усилия, за да бъдат намерени необходимите документи и да се потърси политическа отговорност от тези, които са убили вашия баща. Стремежът беше да се намери необходимата документация. Тези документи основно се съхраняват в архивите, съдилищата и другите органи в Кордова. Обаче търсенето се оказа безуспешно на тези документи. Министерството на правосъдието е извършило усилия да потърси тези документи, но тези усилия не са се увенчали с успех. И Министерството на правосъдието също посочва, че тъй като тези документи не са намерени, те просто не могат да кажат какво може да се случило с тези документи. Те може да са изговорени, може да са били унищожени по някакъв друг начин. Така че беше получен отговор от е, Министерство на правосъдието два пъти и двата пъти при различни, всеки път, извинете, при различни правителства. Също така е втората ви молба се отнася до установяване на това къде се намират останките на вашия баща. За това отговаря общината на Кордоба. Трябва да разберем, че въпросът свързан с дейността на архивите и ексхумацията на тленните останки се регламентира от регионалните органи на управление. Във вашия конкретен случай това е правителството на Андалусия. Вие трябва да се обърнете към правителството на региона Андалусия. И тъй като си е управлявана от партията на колегата до мен, затова може да се обърнете към него и той ще ви помогне да се придвижи напред процедурата и да се напомни на Министерството на правосъдието, че все пак нещо може да се направи. Не искам да ви създам някакво неблагоприятно впечатление за комисията по петициите и Европейската комисия. Надявам се, че не сте разочаровани. Вие разбрахте от Европейската комисия, че комисията няма правомощия по тези въпроси. И както тук беше казано, госпожо председател, ако не се лъжа, вие бяхте помолени да изпратите писма до двете съдилища. В Испания съдиите са независими. Вие не може да казвате на съдилищата и на съдите какво да правят и какво да не правят. Ние всички демократични политици знаем, че системата на правосъдие, съдебна система е независима от другите власти. Ние можем да изпратим тези писма обаче до съответните административни органи, които имат отношение към случая. Също така Европейската комисия каза, че не може да прави нищо, защото няма правомощия по този въпрос тогава нека да изпратим писма до регионалното правителство в Андалусия и до общинските компетентни органи в Кордова. Писмо с молба да се вземат със случая. Благодаря ви. Благодаря. Господин Гарсес. Gracias, Presidenta. Eh, благодаря ви, госпожо председател. Има един важен факт, който прави тази комисия по, пети, по специална. И трябва да отчитам в конкретния случай, че Трябва да благодарим на семейството на петиционерите за това, че привлече вниманието на парламента към тази тема. Трябва да благодарим на това семейство, което се нагърбило с задачата, с саможертвата, да привлече вниманието и дебата към един случай, който изглежда личен, обаче изключително важен за засегнатите пряко. Но също така този случай и надхвърля рамките на един случай, който е важен само за едно семейство. Става дума за нещо, което е важно за много повече хора, за обществото. Както тук казаха моите колеги, всички, които се изказаха, всички признаха, че в момента се отваря една врата. Отваря се една врата за нещо, което е изключително благородно, нещо, което всеки европейски депутат трябва да защитава, а именно за утвърждаването на човешките права. Отваря се една врата, Която позволява да изслушваме и да разбираме гласът на хиляди граждани – които са били в сянка в продължение на дълги години. А сега тук ние се занимаваме с тях тук в нашата комисия по петициите. И не трябва да оставаме тези хора в сянка и не трябва да допускаме някакви неубедителни доводи, включително и правни доводи, да оставят всички тези хора в сянка. Смятам, че тази комисия по петициите трябва да поиска допълнителни юридически отчети и документи и това трябва да го направи Европейската комисия трябва да получим допълнителна правна информация и доклади, които да засилят нашата убеденост в това, че наистина защитаваме правата на гражданите, човешките права. И това ще ни позволи в бъдеще да работим в нашата комисия много по-добре, като защитаваме човешките права. Смятам, че самата Европейска комисия, както казаха и моите колеги тук, оставя тази врата отворена. И нашата комисия, комисията по петиции, трябва да поема отговорността да не затваря тази врата, Тък му обратното да остави тази врата отворена и да се получават становища и мнения и справки, които да ни позволяват да взимаме решения. Не трябва да позволим семейството на загинали, нито семействата на загиналите хиляди испанци семействата, които се намират в същата ситуация, да останат беззащитни от Европейския съюз и от този парламент, който трябва да утвърждава човешките права. Затова се присъединявам към онези, които говориха за това, както и изразиха своята почет към загиналите. Мартинес, Мартинес, господин Мартинес Мартинес, благодаря ви, госпожо председател. Вече почти всичко беше казано. Затова искам да се присъединя към тези, които се изказаха. Искам да кажа, че много се радвам, че госпожа Окен взе думата, защото не разглеждам тази тема като тема, която е изключително испанска. Смятам, че тази тема е такава, че трябва да имаме един дебат с други европейци, с други демократи, които се произнесат по въпроса. За мен е важно семейството да знае, че и заместник председателят на Европейския парламент изразява своята позиция по този въпрос, както го направиха и другите колеги. Първо, разбира се, е важно да изтъкнем, ситуацията, в която се намира семейството. Разбира се, почета, която изразяваме към загиналия, е почет към семейството, което продължава да страда. И важно е, че семейството не се предава и продължава да търси истината. И също така, нека да не забравяме, че понякога компетентните органи не предоставят отговори, поради което се поражда недоверие към тях. И точно за това ние трябва да поемем нашата отговорност. Защото доверието към нас е доверие към Европа, Европа на демокрацията, Европа на ценностите – и е точно благодарение на тези ценности са важни за Испания. Това, което се е случвало в Испания по време на гражданската война, е било против тези ценности, които утвърждаваме сега. Затова смятам, че този въпрос е изключително сериозен. Семейството се намира в много тежко положение. Те искат да се борят за своята кауза. И много от колегите казаха, че трябва да дадем надежда на тези хора. И не само надежда, че ще ги изслушаме, но също така, че няма допуснем тяхната кауза ще бъде Погребана, хвърлена в масов гроб, така както се случило с техния родственик и с много други хора в Испания. Става дума за един случай, който е важен за цяла Европа, за имиджа на Европейския съюз. В моята страна, както и в много други страни, хората са страдали много, защото и имало периоди, в които нашите страни са отказвали от ценностите като солидарност и демокрация. Обаче ние трябва да утвърждаваме последователно и системно тези принципи и тези ценности. Конкретният случай също така е случай на внесена петиция, но както подчерта Луис, става дума за едни скромни искания. И не може да се откаже на такива искания. Защото това, за което молят петиционерите, е напълно, напълно разбираемо. Те искат да знаят къде се намират тлените останки на техния родственик. И това е една тема, която продължава да бъде актуална. И семейството продължава да живее. Имаме токи и внуци, които са представени от внучката на загиналия и не може да се приключи с тази тема. Не можем да приключим с тази тема, не можем да затворим по един неподходящ начин една, има един случай, който продължава да бъде актуален, който продължава да бъде жив. Конкретният случай, който разглеждаме, се отнася до едно базово, минимално искане. Това е един случай, който, разбира се, отнася до правните аспекти. Да, аз се слушах Европейската комисия и не смятам, че комисията иска да прехвърля топката. Европейската комисия казва това, което казва. Много пъти няма конкретна правна норма, няма общностно законодателство, което би могло да се приложи това, което разбира. Обаче става дума за нарушаване на основополагащи ценности и Европейската комисия е пазител на договорите, а до договорите са онези, които гарантират това, че тези ценности са заложени в основите, в фундамента на Европейския съюз. И това е нещо, което трябва да се спазва от Европейската комисия, защото Европейски парламент и нашата комисия по петициите искат да потърсим средства, за да можем да решим конкретния случай, да може да се постигне напредък с този конкретен случай, да вдъхнем надежда на, тази, на това конкретно семейство. Искам да кажа още две неща. Първо, това, че тук имаме един случай на жертви на тероризма. Тези две жени са две жертви на тероризма. Те са жертви на тероризма. И има много такива в Испания. И ние трябва да проявим солидарност не само с тях, но ние трябва да изразим солидарност с всички жертви на тероризма, които са загивали в Испания в продължение на години. И последното, което ще кажа, е, че трябва да си отправим самокритика. Аз от много години съм политик и съм да кажа, че в Испания се оставят много неща, които просто да останат затворени. Става дума за една община, която не е малко сълце. Това е град. И в този град е имало булевард, който е бил наречен на Франко. Е, наричаше се авенида на Хенералисимо, не точно на Франко, но все едно да имаме булевард на фюрера или на дучето. Но това беше факт. И има много други общини, в, което, в които това беше факт. И искам да кажа на тези жени тук, за мен да вървя по една такава улица, antecedentes familiares y, sus, y, su, и su propia vida и, и, su propio... И тези улици продължават да съществуват и мен ме е срам, мен ме поболява да вървя по такава улица. Така че има много неща, които са важни в Испания и които трябва да бъдат наистина прекратени защото в Германия няма булевард на фюрера, нито пък има някъде булевард, наречен на Сталин. И обаче това е нещо, което съществува в много общини в Испания. И това е важно, защото това е европейски проблем и трябва да обсъждаме този въпрос и трябва също трябва да привличаме внимание – защото можем не винаги да сме в състояние да променим реалността, но трябва да привличаме внимание към проблемите. И накрая искам да благодаря на администрацията на тази парламентарна комисия за това, че е разправя, че тази тема, този случай, тази петиция не е нещо, което се отнася само до един конкретен случай – и трябва да поемем съответната си отговорност. Така че благодаря. Благодаря най-вече на внучката и на дъщерята на загинали Анселмо. И нека да погледнем документите, които са ни донесли. В един документ на една община виждаме, че този документ общината казва, че този човек е споделял напредничави идеи и той е бил масон. От друга страна, в един друг документ виждаме също потрясаващи неща. Тоест това е е документация, която казва, че този човек, който е бил убит през 1936 година, през 1943 година, 7 години след като е бил убит, се казва, че той е загинал за правилна кауза и трябва да се върне конфискованото имущество. Това е реалността. И в конкретния случай в един ден ние трябва да разберем, че е имало холокост срещу тези, които са участвали в гражданската война. И не само по време на гражданската война, но и след гражданската война. И най-вече след като фашистския държавен преврат е бил извършен – и хората не са имали право да задават въпроси. Просто се е извършил един холокост, който е бил научно подготвен, за да бъдат изтребени всички тези, които не са съгласявали с тоталитарната власт, тоталитарните идеи. Това е нещо, което трябва да продължава да се изучава и трябва да се изчиства. Не знам дали имаме възможности да изчистим много бързо това. Може би още 40 години ще ми трябва. Благодаря ви за вашето търпение, с което ме изслушате. Наистина беше ми трудно да прекъсна това си изказване. Благодаря, господин Мартинес. Госпожа Алкен, имате 30 секунди, моля ви се. Съвсем накратко. 30 само искам да се извиня на колегата. Да, наистина. Аз четох в датските вестници за тези проблеми. В датските вестници се писа много за съдията Гарсон и аз бях абсолютно бясна. И след като изслушах Европейската комисия и нейните абсурдни аргументи, аз просто бях обзет от предразсъдъци но видях, че вие сте човек, който подкрепи идеята да се установи истината. Мисля, че трябва поканим съдията Гарсон. Really Това би могло да бъде много добра идея като последваща мярка. И искам да ви се извиня, че реагирах така. Това беше просто защото ме бяха обзели предразсъдъци. Извинявайте и давам една минута за отговор. Благодаря ви. Искам само да кажа нещо. Искам да благодаря на представител на Европейската комисия за вашите аргументи. Аз не съм юрист, не разбирам от закони, но прочетох много внимателно Харта за основните права, член 8 или не. Това които се говори за това, че е необходимо да се отнася властите с съчувствие и с спазване на достоинството на човека. Всички данни, които искаме да получим, ни засягат. И този член, 8, се състои от три аспекта И най-вече става дума за данни, които засягат лицето, което ги изисква. Мисля си, че това, което ние искаме, изцяло се вписва в тази разпоредба на хартата за основните права. Искам също така да отговоря на това, което беше казано от европейски депутати. Не знаеха, че тази врата Та, тази петиция, извинете, отваря врата и за харватите, и за турците. И мен ме радва, ако това е така. Защото мисля, че е добре да се отвори такава врата, да се отвори една такава улица. Мен това ме радва. Що се отнася до Министерството на правосъдието в Испания? Ние наистина се обръщахме към много архиви, включително към дирекцията, която се занимава с контакти с роднините на загиналите по време на Кашевската война. И ние също така се обръщахме и към пенитенциарната система, включително и в Кордоба. И И ние не искаме да кажем, че не получихме отговори от архивите. Ние получавахме отговори, но ние не получавахме отговор от съдилищата в Кордоба и съответно в община Посадас. И ние се обръщахме към регистра за гражданско състояние на общината в Кордоба каза, че е много трудно да се обърнем към съдилищата. Много е трудно да постигнем това някой съдия да ни изслуша. И става дума за майка ми, която е на 67 години. Искам да подчертая, че не можахме да влезем в контакт с нито един съд, с нито един съдия. Проблемът беше, че не можахме да установим никакъв контакт с съда в Кордоба и с съда в община Посадос. И ако се изпрати едно такова писмо, за което ви говорихте, до съдилищата, ми се струва, че поне най-малко е добре да се изпрати едно такова писмо до общината, но в общината има само културен архив. Уверявам ви, изобщо не се знае какво е станало с тези документи. Те са могли да бъдат изядени от мишки, може да са изгорени тези документи. Но аз лично бих могла да отида лично, ако имах право да търся документи в архивите, но аз нямам възможност. И, и искам да кажа, че архивите винаги са ми отговаряли. Не знам за Министерството на правосъдието. Благодаря ви, госпожо, казва председателката. Благодаря ви. Господин Тургай за 30 секунди. Добре, 30 секунди. Трябва да прочета какво е казало Министерството на правосъдието. Те споменават а, съдилищата на Посадас и Кордоба. Мисля, че и вие може да говорите с Министерството на правосъдието. Мога да ви кажа кой е изпратил тези документи и ще ви предоставя а, данни за връзка с него. Може би той е сбъркал. Ако вие може да проверите, това би било по-добре. И то, тази врата ви обещавам, че ще бъде отворена за вас. А що се отнася до а, турците, до кипърците и така нататък, ние сме били в Кипър, виждали сме много случаи на изчезнали хора, майки, които още си търсят децата. И по същия начин а, кипърците, французите, испанците и така нататък а, си търсят роднините. Има хиляди, даже милиони случаи като този. Има милиони случаи, при които майка или някакъв друг роднина е изчезнал. И аз искам всички тези хора да се появят отново на бял свят, да, да се види къде са отишли. Искам да благодаря на вносителките на петицията за това, че бяха с нас и за това, че стимулираха един много интензивен дебат. Ние мислим, че а, петицията а, е от интерес за много от нас, макар че мненията може да се различават. Мисля, че обаче крайна сметка решението ни е единодушно, а именно да оставим тази петиция отворена и да изпратим едно искане, разбира се, в рамките на нашите компетенции към Министерството на правосъдието на Испания, за да се провери какви всъщност са задълженията на една демократично избрана власт. А именно ще добавим една допълнителна бележка към изпълнителния комитет, за да се знае, че възоснова на изразените аргументи считаме, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за съставяне на анализ за да се провери дали това може да бъде постигнато. След това можем да приложим и принципа на субсидиарност. Това е и друг фундаментален принцип в нашите институции и дава възможност или даже задължение на институциите да се занимаят с някои въпроси, свързани с гражданите. Това е един такъв случай, тази петиция е един такъв случай. Но по принцип правилото гласи, че всяка европейска институция има правото да се занимае с правата на гражданите. Тук става въпрос за основни човешки права и за това европейските е, институции имат специфична компетенция да се намесят, за да не продължава нарушаването на тези права. Второто нещо, което трябва да се подчертае, е свързано с неспособността да се намесваме по отношение на информация, касаща трети страни. Това е едно доста ограничено тълкование, което ни даде комисията във връзка с директивата по правата за информация, която може да се предоставя на гражданите. И смятам, че имаме право да изискаме по-задълбочен анализ от комисията. Благодаря на всички, които участваха в дебата, на всички и, и на дамите, които внесоха петицията. Имате друго предложение ли? Не, госпожо председател, искам само да кажа, че в светлината на изказването на Виктор Гайс трябва да изпратим тази информация и запитване и до регионалните власти. Ние сме представители на партии, които са в правителството. Има конкретно досие и смятам, че трябва да добавим към това досие и настоящата петиция, с която да се занимаят и регионалните власти. Благодаря ви, че доразяснихте. Аз като казах националните органи, имах предвид и местните органи на властта. Ние ще се обърнем и към двете нива. Имам предвид ние като комисия по петиции ще се обърнем и към централно и към местно ниво. Сега сменяме председателското място с колегата, той ще го заеме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 just so that, just if I could Yeah. inform you Muy bien. Vamos entonces a, a continuar, si me lo permiten. Si me lo permiten, hacemos los corrillos fuera. Ако ми позволите да продължим дискусиите, които нямат връзка с заседанието, моля да продължат отвън. Следващия вносител господин Кристофър Стоквел с британско граждан. 15-та точка. О, извинете, 15-та отпадна, отложи се за по-нататък, затова минаваме на 16-та точка от испански гражданин, дискриминация спрямо ученици, завършили европейски училища по отношение на приема в испанските университети. Господин а, Мануел Алтемир има думата. Благодаря ви, господин Витургайс. Искам да изразя подкрепата си за семейството, което се изказа преди мен. Надявам се, техният труден въпрос да намери своето решение. Аз обаче съм тук да обясня своя проблем, който е с по-малка важност, но иначе изисква изяснения. Той си остава проблем, макар не толкова сериозен, колкото на предния вносител. Смятам, че има несправедливост, от която страдат ученици, които са завършили европейски училища в други държави от Европейския съюз, когато те се опитват да влязат в Испански университет. Факт е, че тези ученици са изправени пред затруднения при влизането в Испански университет и това е неоспорим факт. Европейската комисия също прави препратка към тези трудности в комуникацията си, която е изпратила към а, Комисията по петициите. Даните показват, че испанските ученици от европейски училища а, са като процент най-малко от влизащите в испански университети. И има едно изследване, което ваше парламент всъщност е поръчало е, крайният резултат от проучването излезе октомври 2008 година по отношение на влизането в различни висши училища. Авторите на това изследване посочват изненадващия факт, че 71% от, студ... от учениците завършили средно образование а, и учещи народния си език, само а, малка част от тях а, кандидатстват в Испания. Това е доказателство за трудността испански говорещи ученици, завършили училища в Европа, да кандидатстват и да бъдат прияти в испански университети. Има една работна група, която е била създадена с цел да се намери решение на този проблем. Ясно е, че има проблем, ясно е, че има затруднения, пред които са изправени испанските ученици. Никой не успорва този факт. Какъв е източника на този проблем? Както обяснявам своята петиция, Проблемът се дължи на испанските подзаконови актове, които всъщност намаляват успеха получен в средното образование в европейски училища, което означава, че а, пострадват всички тези ученици, които завършват европейски училища. В а, Испания ти трябва а, поне 5 от 10 точки, за да бъдеш прият. Обаче, в случая на ученици в европейски училища 5 не е достатъчно, 6 трябва да имаш, за да бъдеш прият. Какво всъщност се казва в испанското законодателство? Шестицата от европейската система се приравнява към петицата в испанската. Според мен това е напълно погрешно, защото е парадокс, че макар, че има по-високи изисквания в европейските училища, това продължава да предизвиква още по-нататък трудности в Испания, когато на учениците им бъдат намалени оценките, когато пристигнат в Испания и искат да влязат в Испански университет. Говоря за завършилите конкретно испанските клонове на европейски училища. Но това се отнася за, да кажем, френските ученици в европейски училища. Ако те искат да отидат в Испания, да кандидатстват в Испански университет, ще бъдат третирани по същия начин. Това въжи и за Англия, и за други е, ученици, ако искат да учат в Испания. Според мен, тези принципи в испанското законодателство накърняват свободното движение на хора, на студенти и е, накърняват основни принципи на Европейския съюз. Освен това, се нарушават и други европейски е, законови актове, като Хартата за основните права, член 5 от е, Междуправителствената конвенция, с която се създават европейските училища. Какви са аргументите на комисията? Преди да се срещна с Комисията по петиции, аз отправих своята жалба към Европейската комисия и мога в три точки да обобщя техния отговор. На първо място Европейската комисия твърди, че държавите членки са свободни да правят своя избор. Единствените са те, които отговарят за собствената си образователна система. Аз съм съгласен с този аргумент. Те също така твърдят, че законодателството на държавата не трябва ненужно да дискриминира други ученици, с чуждестранна диплома или да ги поставят на равностойно положение. Съгласен съм и с това. Според мен обаче испанските нормативни актове създават такова неравнопоставено положение за чуждестранни ученици и създават условия за дискриминация. Европейската комисия твърди, че формулите за преобразуване на Испания за, за успеха, за преобразуване на успеха са адекватни, но няма нарушаване на европейското законодателство. Сигурно сте разбрали, че не съм съгласен с тези последни два пункта. Испанските правила се опитват да направят, да постигнат следното. За всички ученици те се стремят да ги поставят равностойно при влизането им, при кандидатстването им в, испански университети. За испанските университети е важно да видят успеха от средното образование, защото това може да се отрази по-нататък изучаването на по-специализирани, по-сложни предмети. Правилата, въведени от испанските органи, имат за цел да стимулират равнопоставеност, но всъщност постигат точно обратното. Те, те накърняват ненужно права на а, такива ученици, на някои други групи. Европейската комисия твърди, че испанските органи не е нужно да вземат предвид а, стандартите за качество на други учебни институции в други държави при отчитането, при а, определенето на формулата за преобразуване на успеха. Аз обаче не съм съгласен с това. Не съм съгласен не, не че казвам, че а, не трябва да има въобще преобразуване и че испанските органи не бива въобще да прилагат подобна система. Просто твърдя, че трябва да се направи проучване дали избраната формула за преобразуване е адекватна. Такова проучване в Испания не е направено. Смятам, че отговора на комисията на моята петиция е доста опростенчески и неадекватен. Затова се обърнах и към Комисията по петициите в парламента. Искам да намеря решение, което е така приятелско. Не искам да влизам в конфликт с испанските власти, обаче до момента не съм имал успех с тях. Многократно съм се обръщал към сдруженията на родители, на преподаватели, на образователни институции, но нищо не проработи. А моята дъщеря почти е на възраст за влизане в университета и тя иска да види решение. Наскоро имаше смяна на правителството в Испания, но най-доброто решение, което може да се намери на този проблем, е приятелското решение, да няма конфликти. Отношението обаче, което видях до момента, всички от тези, които отговарят за политиката, на тяхното отношение не е приятелско. Обръщал съм се към Европейската комисия и преди знам, че наистина е било полезно. Полезно е да се обръщам и към комисията по петициите. Аз преди работех в комисията, в генерална дирекция данъчно облагане и 6 години се занимавах с нарушения на данъчното облагане и съм виждал, че през тези 6 години националните практики и норми, които се считат за недосегаеми, благодарение на действията на Европейската комисия, са били елиминирани, са били отстранявани. По този начин сме премахвали препятствия, пречки пред европейските граждани, пречки пред тяхното свободно движение в общото споделено економическо пространство. Искам да се позова на едно изследване, поръчано през 2011 година от Европейския парламент. То е на английски язик и заглавието е въздействието на решенията, определенията на а, Европейския съд в областта на данъчното облагане. Две, около 200 страници е това решение, е, това изследване е, и е, става въпрос за всякакви определения решения на Европейския съд в областта на прякото данъчно облагане, преките данъци. Така че има дирекции в Европейската комисия, които са по-активни от други, що се отнася до поставяне под въпрос на национални норми. Имам и опит а, с администрацията на европейските комитети по отношение на образованието, например коми, а, Генерална дирекция образование. Но а, се надявам тези по-неактивни генерални дирекции да наберат инерция, да наберат скорост. Също така искам да се позова на една бележка, която дойде от парламента на 26 октомври, т.е. преди 2-3 седмици, с която а, бележката, а, бележката призовава да се премахнат препятствията пред единния пазар. Това е заглавието на документа. Премахване на препятствията пред единния пазар. А, например, премахване на излишните разходи при регистриране на моторно превозно средство когато човек излиза от една държава и отива в друга, или пък да си откриеш спестовна сметка. И такива проблеми се решават, но моят проблем не е решен. Не искам моите деца да плащат за факта, че съм дошъл да работя тук в Брюксел и децата ми са учили в европейско училище поради това. Смятам, че а, тази мярка, предприята от испанските органи, е нечестна и наказва ненужно такива ученици. За това се свързах и с вашата комисия по петициите. Искам вие да разгледате този въпрос, да го видите от правна гледна точка и аз съм на ваше разположение да ви предоставя всякаква информация, която а, мога да придобия, да ви дам възможните отговори, за да може да се променят тези испански разпоредби. Благодаря господин Мануел. А, знаете, а, че сме получили отговор от Европейската комисия. Валтеч Сампер ще отговори от страна комисията. Благодаря, ще се опитам да изясня правната страна на въпроса, след което ще дам думата на колегата, който ще обясни докъде сме стигнали в диалога си с испанските органи. Както сте видели в нашия отговор и както жалбоподателя направи резюме, ние основно се разграничаваме от тази жалба, защото смятаме, че испанското правителство е напълно в правомощията си при определене на формулите на преобразуването на правилата. разбира се, от повърхностна гледна точка аргументите на жалоподателя са логични, но ако системата беше основана на събиране А плюс Б плюс Б плюс С, обаче системата е абсолютно различна. Има друго въздействие върху успеха. Всъщност скалата, е, която испанците сравняват, е 6 оценки шеста оценка над а, минималната за европейските ученици и пета оценка над минималната за испанските. Те ги приравняват. Според нас обаче това не е нарушение. Не знам как това въобще би могло да се разглежда като нарушение. По отношение на аргумента за единия пазар, вие трябва да докажете, че има такова препятствие, такава дискриминация, обаче дискриминацията е нещо много сериозно, доста по-високо е, не, е това нещо като, като степен на доказване. Мисля, че вече ясно сме изяснили позицията си в писмена форма в отговора, който ви изпратихме, както и в предишни кореспонденции в писмен вид с жалбоподателя. Благодаря. Колегата ви ще продължи колежката, т.е. не знам как се казва тя. Аз съм Мари Седри Хигинс, която се занимавам с европейските училища. Имате думата. Искам да добавя няколко елемента. Това е постоянно предизвикателство във всички държави членки да направят това преобразуване на успеха от средното образование. Средното образование е много различаващо се в отделните държави членки. Това е постоянно предизвикателство, по което ние работим, заедно с инспекторите, които идват от националните министерства на образованието, които познават съответната си образователна система най-добре. Комисията е в контакт с испанските инспектори, образователни следователни инспектори, за да получим повече подробности за начина по който се мисли там, за логиката на нещата. Както колегата обясни, няма оценката, която те правят, е основана на собствените им експертни познания. Системата на европейски училища прави следното нещо. Има една техническа работна група, която отговаря за европейското средно образование, гимназиално образование и в момента разглежда, преразглежда оценъчната система, системата за определен на успеха, така че да се уеднакви по някакъв начин стандарта и да е справедливо преобразуването. Разбира се, това е една работа в прогрес, в развитие. Ние постоянно държим под око развитията, но ние искаме нашата система да стане по-прозрачна, за да е по-лесно за държавите членки да правят преобразуването или оценката на критериите по-добре. gracias. Antes del ¿quiere intervenir alguien? Благодаря. Иска ли някой друг е, да говори по този въпрос? Искате да отговорите ли? Имате думата. Едно уточнение. Не искам да навлизам в подробностите на въпроса, но аз следя отговорите на децата всяка седмица ако отговорят на 5 от 10 въпроса, ги скъсват. Ако отговорят на 6 от 10 въпроса, минават. Това е разликата между 5 и 6. Смятам, че учителите в европейските училища не знаят какви са правилата в страните членки. Нито пък какви критерии използват испанските университети. За мен, очевидно, тук има дискриминация. Детето ми е издържало един изпит, трябвало е да отговори на 6 от 10 въпроса, за да изкара. Отива в Мадрид, а там се оказва, че нещата са другояче. Там се изискват 5 от 10. Не ми казвате, че това не е дискриминация. Вече 6 е, години работя по този въпрос. Не съм в дирекция образование и култура. Не знам каква е тънката разлика, която колегите виждат между пречка и дискриминация, но бих искал да получа обяснение, защото смятам, че децата ми са поставени в неблагоприятно положение и мисля, че Европейската комисия може да направи повече. Се повторя, че не разбирам тяхното отношение и затова съм сезирал Европейският съд. Искам той да се произнесе по въпросът. Същото съм поискал и от правната служба на Европейският парламент. И затова се обръщам към вас, ако може да упражните натиск върху Европейската комисия, тъй като доводите на Европейската комисия, за мен поне, не са, съвсем не са убедителни. Колкото до генерална дирекция човешки ресурси, към което ме насочвате, благодаря, но както ви казах, минава времето, създаваме работни групи, искаме по-голяма прозрачност, но годините минават и с всяка година имаме най-малко 50 испански ученици, които нямат възможност да се запишат в испанските университети. Това са млади хора на 17 годишна възраст, и те са лишени от възможността да избират, както другите, какво да учат и как да учат в собствената си страна. Разбирам ви, казва председателят. Аз лично смятам, че това е наистина една дискриминация. Вие много ясно го обяснихте. Петицията ще остане отворена. И бях и това отговаря на правилата на нашата комисия по петициите. Петицията остава отворена, както казах. Комисията признава, че съществуват въпроси, свързани с тази петиция. Така че, ако това ви удовлетворява, ще изпратя писмо на директора на Европейското училище, за да поискам неговото мнение. Вие не разбрах от, от коя правна служба искате становище от на парламент или на комисията? На парламента. Няма проблем. И ще поискам също така на испанският парламент да реагира. Разбира се, сигурно вие сте в връзка с а, испанското правителство. Вносителят на петицията оточнява, че е имало установени контакти преди изпращането на петицията. В такъв случай, казва председателят, ще изпратя писмо на министра на образованието на Испания. Секретарята си взима бележка, петицията остава отворена и ще направим това, което можем, за да помогнем. Сега минавам на следващата петиция внесена от господин Ардер Янденхан от името на Федерацион de la Fonction Publique Européenne, това е Федерацията на европейските държавни служители. Давам му думата, за да представи петицията. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми е, позволи, позволявате да обясна на петицията. Аз работя в Европейското патентно ведомство в Нидерландия, трябва да говоря, че така обаче ще не говоря от името на патентното ведомство, а от името на Европейският синдикат на държавните служители. През 2003 Европейския съд постанови, че не може да се свързват помощите за образование с помощите за настаняване на ново място. Това обаче засяга германските служители в патентната служба в Мюнхен и Берлин, австрийските служители в Виена и холандските служители в Европейското патентно ведомство в Хага. Вече от много години ние протестираме срещу тази дискриминация, свързана с националността, защото смятаме, че това е нарушение на член 21 от а, Хартата за правата на човека. Обърнали сме се към трибунала на, е, на МОД в Женева. Там става дума за помощта за образование на служителите в Европейската централна банка. Анализът на комисията на, на, на тази петиция не е пълен Комисията признава, че всички страни членки на Европейския съюз са също и членове на Европейската патентна организация. Практиката на Европейския съд изяснява, че представителите на страните членки на всички равнища отговарят за спазване на правилата на европейското законодателство в рамките на техните правомощия. Това значи, че 27-те представители на страните членки в Европейската патентна организация трябва също да се, към тях да се изпълняват тези правила. Комисията също така не споменава, че тя има статут на наблюдател в Европейското патентно ведомство. Това е също изяснено в едно от решенията на, на съда където се интерпретира а, а, директивата за техническите е, иновации. Приема ли парламента, че Европейското патентно службо не е длъжно а, да се съобразява с практиката на Европейският съд? А, може ли а, а, в Европейското патентно ведомство, където участват всичките 27 европейски страни, да се а, а, тази практика да бъде, да бъде търпяна. Позовавам се на изявлението на господин Роко Ботилионе във връзка с генетично модифицираните ембриони. Той заяви, че има празнота в закона, че Европейското патентно ведомство не може да има каквито и да е връзки с комисията или с която и да е друга структура на Европейския съюз. Край на цитата. Именно за това комисията не може да твърди, че няма правомощия по отношение на Европейската патентна служба. Защото става дума за европейски граждани, които работят за едно ведомство, което е, има представителство в Мюнхен, Берлин, Виена е, е, и Хага. Колкото до това какво искаме от Европейският е, парламент. Искаме да се обърнете към управителния съвет на патентното ведомство, за да се признае е, валидността на този текст. Този намеса на комисията беше в резултат на въпрос зададен е, от член на Европейския парламент, госпожа Софи Интфелд. И то ясно показва, че ви, ние можем да се обръщаме към Европейската патентна служба. Искаме комисията да се обърне към на съвет на Европейското патентно ведомство, което трябва да се съобразява с практиката на Европейският съд по този въпрос. В заключение, искаме от Европейският парламент да инструктира комисията а, да се намеси а, и се обърне към управителния съвет на патентното ведомство и да поиска от 27-те представители на страните членки да се съобразяват с практиката на Европейския съд и да приемат 71-и член от правилника за персонала. Приключвам с въпрос. Европейският парламент приема ли, че Европейското патентно ведомство се обявява, за, че не се не може, не, няма да се съобразява с решенията на Европейския съд. Благодаря. Благодаря. Господин Дехан. Мистер, мисис. Лас Алвас. Сега господин Дасалвас от е, името на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Комисията се запозна внимателно с а, петицията, с петицията и е, напълно потвърждава позицията на вносителя и неговите колеги. О, обаче причината за нашето становище е по-различна. Както, както посочваме в нашето писмено изложение, Европейският съюз като такъв не е член на Европейското патентно ведомство и няма право на глас в управителният му съвет. Ние имаме статут, както беше посочен, статут на наблюдател в управителна съвет ЕПВ. Нямаме обаче право да гласуваме в този управителен съвет. Тъй като става дума за това дали решение на съдът на МОД може да доведе до промяна в правилника на Европейското патентно ведомство, становището ни е следното. В управителния съвет на ЕПВ участват представители на всички страни членки и ние не може да се намесваме в него, защото става дума за юрисдикцията на съдът, който има правомощия да решава тези въпроси. Подобно е положението а, с партньорствата на партньори от същия пол. И както каза с право вносителят на, пози... на петицията, комисията не може да се намесва в тези въпроси. Днес положението е малко по-различно. Но ние смятаме, че в случая става дума за отговорност на страните членки. Тяхна и само тяхна е отговорността да решат този въпрос. Положението е различно от това, което се отнася до патентните права. Ако това, че комисията коментира тези права, нещо, което прави редовно, е защото не става дума за вътрешен проблем на Европейското патентно ведомство, а въпрос, който се отнася до патентното право. Наистина, комисията редовно се произнася по въпроси на патентното право, но това е нещо съвсем различно. Господин Диар, имате думата. Да, благодаря. от е, изказването на представителят на комисията е, е ясно каква е нейната позиция. Става дума за един политически въпрос. Трябва ли да променим, не, да променим условията, при които работи Европейското патентно ведомство? И мисля, че този въпрос трябва да бъде поставен пред е, компетентните комисии. Това са комисиите, които се занимават с въпрос, правните въпроси и въпросите на заетостта защото, както а, посочва вносителят на петицията, в, в, в някои случаи Европейското патентно ведомство е, е задължено а, да действа по един или друг начин, но трябва, тук трябва дума за един политически въпрос. Затова предлагам а, тази петиция да остане отворена и и да поискаме мнението на комисиите, на правната комисия и на комисията, която занимава с въпросите на заетостта. Благодаря, казва председателят. В, в такъв случай а, а, можем да оставим комисията а, отворена. Но а, вие, вносителят на петицията, ако имате да кажете нещо на Европейската комисия, имате думата. Да, искам да отговоря на комисията, казва вносителят на петицията. А, решението на административният съд на Международната организация на труда в Женева е релевантно. Не е обаче съвсем ясно че е, е, решението на е, съдът в МОД противоречи на решението на Европейския съд. For the European Central Bank, it was clear that the... В случая с Европейската Централна банка беше ясно, че първоинстационният съд има право да реши дали трябва да се прилагат правилата за служителите в Европейската Централна банка. Но, но решение 2770, на, на което се позовава Европейската комисия, посочва, че Европейската бюджетна служба не е сигурна дали административният съд има право да решава а, за това какъв да бъде правилника на съответното ведомство. Административният съд в Женева, административният съд на МОД, е компетентен да тълкува вътрешните правилници на а, тези органи. Значи, въпросът е, ако, кой има право да тълкува нашите правилници? И ясно е, че административният съд на МОТ има подобно право. А, а правилника на Европейската патентна служба е такъв и ако той е приемлив, по него, по него трябва да реши, има право да, да, да вземе решение административния съд на МОТ. Обаче Европейското патентно ведомство възразява срещу правомощието на, Евро... на административния съд на МОД да, да тълкува тези правилници. А, те казват, че той няма право да се произнася по законността на съответното правило. административният съд на МОД казва следното. не е необходимо да разглеждаме доводите на Европейската патентна служба по отношение на допустимостта на жалбата. А пък ЕПВ казва, административният съд на МОД не е компетентен, няма право да решава подобни въпроси. Съществува ли проблем с допустимостта на това дело? Това ме кара да заключа, че едва ли административният съд на МОД е, трябва да решава да, да, този въпрос. А той трябва да бъде решен от, от управителния съвет на Европейското патентно ведомство. Или с друго яче казано, трябва да бъде решен от страните членки, които участват в него. Благодаря. Добре, тази петиция ще остане отворена а, така както настоява и вносителят на петицията. Благодаря за това, че представихте петицията. А сега минаваме към а, а, петицията на господин Кристоф Монс 1031 от 2010 година. Става дума а, за, с, не, с бългийско гражданство и дискриминацията спрямо европейски граждани, които не са френски граждани по отношение на таксите за обучение. пети... вносителя на петицията. Благодаря, господин представител. Аз, господин председател, аз представлявам господин Мунс, с който не може да бъде тук, тъй като е в Африка. Агенцията за обучение по френски язик в чужбина представлява 400, 400 френски лицея и е, е, обучаващите се там плащат такси, независимо от тяхната националност. Това става дума за учебните заведения извън Европейския съюз. А господин Мунс живее в Няме, а, а, децата му посещават френският лицей там. Но там а, се изисква от всички да плащат 2900 евро годишно за обучението. Но а, за белгийците а, а, и всички, които не са френски граждани, а, тази такса е над 4000 евро. И за всички други а, граждани, които не са френски граждани, а, значи тя е различна. Очевидно, че става дума за дискриминация въз основа на националността и за това а, аз като деп, белгийски депутат не един път съм, а, към мен са се обръщали граждани, още от 1997 година не един от министрите, министър на образованието се е занимавал с а, този въпрос. Накратко искам да настоя на следните два пункта. Първо, френските власти а, твърдят, че а, гражданите, които не са френски граждани, а, плащат тези такси, защото става дума за лицеи, които са независими организации. Но, но позовават се на таксите, които се плащат за, френ... за българските училища и университети, които също са независими, но, но въпреки това те не могат да, бъде, да дискриминират по показател националност. Колкото става до френските колежи и лицеи в страните на Европейският съюз, те, към тях разбира се, се прилагат правилото за недискриминация по показател националност. Наред с това, ако едно учебно заведение е извън Европейския съюз, то все пак трябва да прилага европейските правила за недискриминация. Равенство на, на третирането трябва да се прилага и извън а, територията на Европейския съюз, когато става дума за подобни заведения. Не може да се смята, че а, недискрими... правилото за недискриминация може трябва да се прилага само в границите на Европейския съюз. Това правило трябва да се прилага и в френските учебни заведения, независимо от това, че те са извън Европейския съюз. В заключение ще кажа следното. Борим се за премахване на дискриминацията възоснова на националност и борбата с тази дискриминация е работа не само на държавите, но също така и на всички институции, които трябва да прилагат европейските правила, включително и в учебните заведения, които са разположени в чужбина, извън Европейския съюз. И затова смятам, че вашата комисия дава чудесен пример за пряка демокрация. И а, а, мисля, че нейната работа е много важна. Разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и на вашата комисия, за да може да се приложат е, е, валидните правила и към този случай. Благодаря, е, госпожа. Сега давам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина ние не сме наясно с тази ситуация, която толкова добре беше обобщена от вносителя на петицията. Ние в момента водим интензивен диалог с френските компетентни органи. Те също много искат ние да водим този диалог. Ние обменяме кореспонденция и в скоро време ще се вземе решение, най-късно мисля, през януари или февруари. Така че очакваме решение. Има един въпрос. Защо толкова време отне всичко това? Да, защото има задължителен етап в етапа преди започване на наказателна процедура. Ние сме длъжни да започнем диалог с държавата членка и да получим повече информация. Както каза и вносителката, има въпроси, които не са в обхвата на договора. Защото някои от тези институции не са обхванати от договорите. Да, има решение на съда, но става дума само за пряка връзка между мястото извън Европейския съюз и мястото в Европейския съюз. Но това е точно което обсъждаме с френските компетентни окани. Господин Яра? поиска думата. Заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Ако това, което се случва, е закон, просто трябва да забравим за цялата идея за европейското гражданство. Ако искаме да имаме интеграция в Европейския съюз, трябва да създадем чувство за гражданство, принадлежност към Европейския съюз и това трябва да случва и извън Европейския съюз. Тоест, ако искаме да постигнем тази цел, трябва да я преследваме и в Европейския съюз и извън него. Трябва да имаме някакви основни права за всички граждани на Европейския съюз. И според мен, аз не съм юрист, На мен ми се вижда много ясно това, че този случай е случай на дискриминация. До този момент Европейската комисия не е получила задоволителни отговори, затова трябва да оставим тази петиция отворена и съм съгласен с вас, господин председател, че трябва да се ускори процедурата защото трябва да се започне съдебно дело, ако няма задоволителен отговор. Изобщо не мога да си представя защо има две правни системи в Европейския съюз и защо ако аз имам нужда като гражданин на Германия или на Европейския съюз, и ако аз съм извън Европейския съюз и ако аз обърна към Френското посолство, би трябвало да получа помощ като гражданин на Европейския съюз. И това същото въжи и за таксите за обучение. Не може да се каже, че един германски гражданин трябва да бъде поставен в различни условия, колкото един гражданин на Франция, например. Да, колегите съгласни, че следва да се запази петицията отворена. Дали вие бихте искали нещо да кажете? Може би искате да се обърнете към комисията? Благодаря а, за вашата положителна реакция и надявам се, че комисията ще бъде достатъчно стриктна, за да посочи, че принципа на недискриминацията трябва а, да има преимущество на всички други съображения. Верно е, че има такива договори, които са задължителни за белгийските а, учебни заведения, но не смятам, че трябва да се протака въпроса. Трябва да се реши колкото може по-бързо. Благодаря, госпожо, казва председателят. А сега минавам на следващата петиция. Това е 358 петиция, внесена от господин Нелсон Нюнес с португалско гражданство, гражданство относно правото му на социално осигуряване. Тъй като носителят на ето, колегата Мавридис, ще се изкаже от негово име. Благодаря ви. Както знаете, след тази петиция комисията започна процедура за нарушаване и в резултат на тази процедура холандският закон беше променен. От 1 януари 2012 насам той беше променен. Тоест, процедурата срещу Нидерландия беше прекратена. Междувременно има решение на съда, който постановява, че европейското право се прилага и към онези, които работят на петролните платформи а, в морето, край брега на а, Нидерландия. Това решение на Европейския съд е особено важно. След като то бе оповестено, комисията а, се обърна към онези, които имат право да бъдат осигурени по този въпрос е, да се обърнат към съответните съдебни и административни власти в Нидерландия, които са задължени да изпълняват е, изискването на европейското право и да ги осигурят надлежно. Благодаря. Благодаря ви. Има ли желащи да се изкажат? Очевидно няма желащи да се изкажат. Затова за момента ще прекратим разглеждането на този случай. Преминаваме към 20-та точка. Това е петиция 76 2012 от Марко Остин с британско гражданство. Вносителят не присъства. По тази причина ще дадем думата на Европейската комисия. Тъй като вносителят на петицията не е тук, аз съвсем накратко ще представя за въпроса. Става дума за износа на културни ценности. Става дума за внасене е, на подобни културни ценности в страна А, където изглежда, че вносителят на петицията живее. И по този начин а, е, а, е, той ще, ще ги използва да, да ги продава по интернет а, чрез нещо като eBay. Но във всяка културна ценност, всяка археологическа, антикварна ценност, за да бъде изнесена, се нуждае от съответно разрешение. Трябва да отбележа, че вносителят на петицията твърди, че въпросите, ценности нямат никаква историческа стойност за страната, за която става дума. Че става дума е, за предмети с не особено висока стойност. Наред с това, добре е да се отбележи, че вносителят на петицията също твърди, че други е, економически субекти, които са негови конкуренти, са потвърдили писменно, дори публикували информация, съгласно която от тях не се изискват подобни разрешения. В крайна сметка не знаем значи, какво точно е състоянието на нещата в тази страна член, така наречената страна А. и е, какви или колко страни е, е, са засегнати от този въпрос. Затова вносителят на петицията моли за юридически анализ на казуса. В светлината на европейското право положението е ясно тъй като тези обекти, тези, тези културни ценности фактически не са обект на уеднаквяване на европейското законодателство, тук се прилагат общите правила, а, именно негови, члена на 35 и 36 на а, е, на договора за прилагане на а, Лисабонския договор. 30, съгласно 36 е, член, възможни са изключения, възможно е ограничаване на износа на културни ценности, ако съответната страна членка може да се обоснове. Обосновката в случая става да е, е запазване на национални съкровища с е, голяма художествена а, или а, историческа ценност. Като общо правило, режимът за издаване на тези разрешения сочи, че в рамките на договора е необходимо ограничаването на подобен износ, но всяка страна членка трябва да дефинира много ясно какво разбира под понятието национални съкровища. Тоест да каже кои артефакти отговарят на това понятие. Трябва да се каже, че Европейският съд никога не е имал възможност да се произнесе по това понятие. Т.е. това понятие допуска различни тълкования. Именно за това е много трудно да отговорим по-подробно на искането на вносителят на петицията, ако не получиме по-ясно тълкуване от съответната страна членка А. А ние не знаеме фактически коя е страната А, за която става дума. Много ви благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Очевидно, това не е случай. Тогава, след като носителят на петицията не е тук, следва да установим контакт с компетентните органи в Португалия и възоснова на техния отговор можем да стигнем до закриване на тази петиция. Сега точка 21. пестиция, внесена от Антонио Хави Родригес Кастио с испанско гражданство относно задължителната система за пътни такси на магистралата, наричана Виа до Инфанте в Алгарва, Португалия. Комисията има думата. Благодаря. Um, so the, the petitioner is opposed to the... Uh, Както беше доказано, има задължителни заплаща на пътни такси, въведени от съответните компетентни органи в Португалия по тази магистрала Вио до Инфанте. Комисията може да отговори, вече отговорила съвсем накратко и ясно на тази петиция. Пътните такси се регламентират от директивата за пътни такси и тази директива се отнася до тежкотоварните автомобили. Комисията е получавала жалби и е започнала наказателна процедура срещу Португалия за нарушение на директива 1999-62. Процедурата продължава. Очакваме решението на съда в скоро време. За това все още е рано да се каже какъв ще е резултатът от делото в Съда на Европейските общности, що се отнася до пътническите автомобили. Няма законодателство на Европейския съюз и се прилагат общите принципи на договора. И тези общи принципи и разпоредби гласят, че не трябва да има дискриминация срещу лица, които не са постоянно пребиваващи в съответната държава. Комисията проучи случая и не видя никакви основания да започне наказателна процедура срещу Португалия по този аспект. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Расмусен. Смятам, че в този случай можем да благодарим на вносителя, въпреки че той не присъства тук за неговата загриженост и за въвеждането на пътни такси, които преди това не са съществували и които се пречка пред свободното движение. Ние виждаме, че комисията се занимава с този въпрос, така че ще оставим тази петиция отворена, докато уточним позицията както на Европейската комисия, така и на нашата комисия, комисия по петициите. И сега имаме петиция 923 от 2011 година, внесена от граждани на Литва относно предлагането на директива 2004-38 Гибралтар. Носителят не е тук, за това давам думата на Европейската комисия. И госпожа Карлин Луп от комисията има думата. Благодаря ви. Петиционерът е с литовско гражданство и вносителката иска да пътува до Литва и съпругът и, който е украинец, има нужда да получи виза за Литва. Това изискване за виза противоречи на алинея 2 на член 5 на директива 2000, от 2008 година и Европейската комисия посочи, че ние очакваме изменения в законодателството на Литва относно чуждите граждани получихме изменение към законодателството, което беше прието през юни 2012 година. На 20 юли ние получихме в комисията това изменение и сега законодателството е много ясно и Лицата, които са граждани на трети страни, обаче са постоянно пребиваващи в други държави членки и имат право да влизат безпрепятствено в Литва и да пребивават без виза в продължение на 3 месеца годишно. Така че ако вносителката иска да пътува с съпруга си до Литва, вече няма да има изискване за виза. Благодаря ви. So we'll Quindi, sulla base di questa ulteriore informazione... на тази информация, получена в момента от комисията, очевидно е, че проблемът, посочен от вносителя на петицията, е решен, т.е. въпросът може да смята за приключен. Така че светлината на последната информация, получена от комисията, вносителят на петицията може да потвърди дали ситуацията наистина се е развила по необходимия начин, но възоснова на тази информация е целесообразно да оставим тази петиция отворена, за да можем да имаме възможност за допълнителни проучвания и да дадем възможност на вносителя на петицията да предостави допълнителна информация. Така че оставям петицията отворена. Няма други точки в дневния ред. Има ли някакви желаещи, има ли желаещи, извинете, да се изкажат по точка разни? Abbiamo avuto una comunicazione su... получихме съобщение за петиция 33 от нашия колега Ваноки. Имате думата. А не, това не е за това заседание. Добре, закривам заседанието, тъй като изчерпахме дневния ред.